Colleagues, I think we can start. Колеги, мисля, можем да започнем работа. Займете местата си. Да пристъпим към седма точка от дневния ред. Много важна тема. Разглеждане на проекто доклада посветен на структурните мерки за подобряване на устойчивостта на кредитните институции в Европейския съюз. Благодарни сме на докладчика за изработения текст, един солиден текст, който предлага редица изменения на първоначалното предложение на комисията. Има много за обсъждане, важна стратегическа, бих казал, дискусия, така че определено благодарности на докладчика и веднага му давам думата. Thank you very much, Mr. and um, I would like... Благодаря, господин председател. Аз е, от своя страна дължа благодарност на своите колеги докладчици в сянката, и като имахме възможност да пообсъдим и вече мога да е, разкрия тайната, ако щете, пред вас, е, че все още не сме постигнали пълно съгласие помежду си. Да е ясно от самото начало, да е. Но, аз високо ценя е, духа на разбирателство. Такъв има, що се отнася до по-нататъчния ход на работата за да се стигне до един добър е, проект за нормативен акт. И ще видим е, при по-нататъчни разговори с докладчиците Сенка около кои въпроси може да се оформи мнозинство. От моя гледна точка, аз бих е, посочил две измерения е, които са много важни и които определено трябва да акцентираме. Първо, магистралната тема в Европейския съюз днес, а именно за стимулиране на инвестициите и на заетостта. И е, категорично искам да заявя, не можем. Не можем да пристъпим е, по-нататък към дискусия относно регулирането на основните финансово-кредитни институции, без да имаме предвид как това регулиране би се отразило на европейската економика. Днес инвестициите в Европейския съюз не достигат, в зависимост от различните статистически данни, стоеността на, на недостига се движи между 400 и 700 милиона евро. И Тъкмо поради това, и от, от тази гледна точка би трябвало да разглеждаме плана на Юнкер, който предвижда годишно по стотина е, милиарда евро. Така че дори да успее този план Юнкер, той виждате, предвид недостига, едва ли би стигнал да попълни дори една малка част от него. Така че трябва да направим необходимото, защото финансовите институции на Европейския съюз е, да обхванат целият технологичен процес, е, пълното финансиране от кредити през инвестиции, през секуритизация и преобразуването на цялата тази ликвидност в капиталовложения и нови работни места. Ето това е, е лакмуса за успеха на нашето законодателство. Не стига е, да, да насочваме погледа си само към една част от европейската економика, именно финансовия сектор. Той, този финансов сектор, трябва да бъде пригоден, за да обслужва цялата европейска економика. И ние добре знаем, че от е, както избухна финансовата криза, всички реформи, независимо от това кои реформи смятаме за необходими и кои не, доведоха до е, дългоочакваното е, регламентиране на кредитната дейност, на капиталовите изисквания, които определено имаха макроекономически последици. И, и аз поставям акцента върху това. Трябва в законодателната си работа да направим така, че да попълним този недостиг от 400 до 700 милиарда евро. И и това не може да стане, разбира се, ако изграждаме нови препятствия, е, немотивирани от оценката на риска. И ще се върна на този въпрос, понеже лайт мотив е, в моя доклад е, е въпросът за рисковете. Трябва да управляваме рисковете, така че да избегнем нова финансова криза, а от друга страна да се за вливането на нови капитали в европейската економика. 400 милиарда, дори на долната граница. Ако успеем да попълним тази празнота, ще е, можем да очакваме между 5 и 10 милиона нови работни места. Ето това е, е ъгълът, е, от който трябва да се гледа към тези неща. Вторият аспект, господин председател, е за законодателството, което вече е, е, действа. Тук не искам да ви засипвам със съкръщения. Е, знаете, е, директивата за пазарите, директивата за финансовите инструменти, за капиталовите изисквания, за единия надзорен механизъм и, и така нататък. Знаем ги тези ЕМИР, МИФИТ е, и, и така нататък, ССН, на английски тези акроними. The legislation regarding uh, capital requirements, the legislation regarding Та значи, а, имаме законодателство за депозитите, за капиталовите а, е, изисквания, а, е, за а, е, преструктурирането на банките и така нататък. И на мен ми се ще всички тези актове, цялата тази уредба а, да заслужи авторитет да бъде стабилна. Според мен директивата за преобразуването, възстановяването и преструктурирането на банките, за която аз отговарях в парламента, всъщност промени правилата на играта. Никой акционер в бъдеще няма да може да разчита, няма, да може да взима зададено, че да накоплатеца или който да било друг ще го избави от неразумни решения. Въведена е процедурата на вътрешна рекапитализация и тя трябва да се прилага разполагаме с една стабилна система, е, при която колкото повече е рискът, толкова повече трябва да бъде капиталът. И всички финансови институции ще трябва да, да съблюдават това правило. И да видим универсалните банки. Ако те ни излагат на други рискове, освен онези, за които сме се подготвили, които сме готови да приемем, ще трябва да се справим с тези рискове. Не можем да твърдим обаче, че универсалните банки сами по себе си, просто защото са такива, са по-рискови от другите. По-скоро обратното е вярно. И както отбелязва Европейската централна банка при изпитанията за якост и, и, на, и на практика. По-скоро тук става въпрос за банки, обслужващи населението, които инвестират в огромни е, е, проекти за изграждане на недвижими имоти. Или пък специализирани банки, които играят ролята на връзка с останалата част от финансовата система. Трябва да, да се обърнем с лице към рисковете, които са видими, а не просто въображаеми. И едно много добро правило в живота е, човек като се изпусне ключовете, да ги търси не там, където е светло и където можеш да видиш, а където си ги изпуснал. И тази аналогия може да се приложи към рисковете в финансовата система. Да видим къде са тези рискове. Затова и предлагам за тези универсални банки, които имат така несиметрична структура. Значи, повече финансово-търговски операции, е, за разлика от депозитите, ще трябва е, да придадем съответното относително тегло на рисковете и да ги регулираме с оглед на това. И това е важно. Това е, това е част от а, директивата за капиталовите изискания номер 4, но, но въпросът има и по, по-широко значение. Да вземем различните счетоводни практики в, в, в, в различните страни. И после надзорните органи трябва да могат или да поискат увеличаване на капитала, или разделяне, разкруп, разкрупняване на финансовата институция. Защото това сочи директивата за капиталните изисквания и за възстановяване и преструктуриране на банките. Инак доверие не може да се заслужи. Ако се разкъса веригата от кредитите за стопанска дейност посредством секуритизация и нататък, то ще осуетим положителната роля, е, която капиталовложенията могат да играят за заетостта. Ясно е. Затруднени сме при финансирането на, на новите инвестиции, на, на разкриването на нови работни места. И две, две групи, тъй да се каже, ще пострадат в по-голяма степен от всички останали, ако сгрешим. Преди всичко малките и средните предприятия, и, тъй като те в най-значителна степен зависят от разгръщането на кредитната дейност. Но второто нещо, за което някак не говорим, са всички тези страни, които всъщност нямат собствени банки, които зависят от други чуждестранни банкови институции, тъй като при разделяне на, на банковата институция в повечето случаи инвестиционното звено ще си отиде по седалище и, и много от страните ще останат без възможности за генериране и оползотворяване на ликвидност, каквито са инвестиционните банки. в редица случаи разкрупняването е, е, е разумно, стига да е необходимо, за да преодолеем рисковете. Обаче, при това, трябва да си даваме сметка, че една разкруптена банка вече, вече няма да бъде банка като банка, така да се каже. В някои държави членки просто няма да останат банки при това положение. И Така тези финансови институции ще могат да се отклонят от новото регулиране, новия надзор, разработени от 2008 година насам. Това, господин председател, ще означава да, под, да подкопаем, да, да потроним собствената си стабилност. не бих искал да решаваме проблемите за недостига на капиталовложения, като разгръщаме полето за инициатива на всякакви сенчести банкови институции. Едва ли ще постигнем по-висока степен на стабилност, като е, създадем повече Lehman Brothers. Напротив, повече стабилност, повече сигурност, а и повече финансиране ще постигнем, като се възползваме в максимална степен от законодателството, което вече сме приели в Европейския съюз и сега е моментът да работим, за да създадем възможности за капиталовложения. Ето защо, господин председател, аз искрено се надявам дискусиите по моя проект доклад да бъдат ползотворни и с интерес очаквам и мненията, и възможното примиряване на альтернативните позиции. Благодаря. Благодаря на докладчика. Веднага ще започнем да изслушваме докладчиците в сянка. Първо социалисти и демократи, е, Яков Амбайзека. Благодаря, господин председател. Благодаря на Гонар Хокмарк. Наистина, не само удоволствие беше да, да четем вашия доклад, а и да работим заедно. Опасявам се обаче, е, че независимо от това, че докладчикът и много от докладчите в сянка имат дълги ръце, сега сме седнали толкова далеч едни от други, че трудно бихме могли да се здрависаме е, метафорично казано, по, по, <laughs> по този доклад, макар и в края на кращата се надявам да си стиснем ръцете. Но нека да ви обясня защо. Имаме няколко общи е, забележки, които се свеждат до сърцевината на, на този дебат. На първо място, според мен не е убедително да се твърди, че можем да е, си позволим е, слабо законодателство за структурна реформа по аргумента, е, че е на лице онова, което Гюна Хокмар нарича буквени макарони, купища съкръщения, т.е. купища нормативни актове. Опасявам се, че просто не е така. Колкото и много да са приятите вече нормативни актове, те, според мен, все още не решават проблема за, за унези банкови институции, които се смятат за твърде големи, за да бъдат оставени да загинат. Така че, хайде да добавим още малко букви към, е, към тази супа е, от съкръщения. На, на много е, срещи се казва, че телак, например, поредното съкръщение ще дойде да ни реши проблемите. Но тези, които са по-запознати с въпроса, знаят, че въпросния акт е, се натъкна на сериозни затруднения в някои азиатски економики. Има и трансатлантически проблеми, така че едва ли можем да разчитаме на ТЕЛАК е, да реши всичките ни проблеми. Um, и след това, идеята за вътрешната рекапитализация – на, на банките може да сработи, ако имаме една отделна е, е, изпаднала в затруднения банка. Но когато имаме глобална системна криза, вътрешното рекапитализиране на банките има своите ограничения. Така че е, аз възразявам преди всичко срещу това, че е, проблемът за твърде големите, които не могат да фалират, е, е, си бил отишъл. Тоест, че вече е, не може да се очаква държавно субсидиране на закъсалите банкови институции. И, и после най-сериозният въпрос. Някои твърдят, че след като сме се здобили с толкова много нормативни актове, би следвало да престанем да регулираме банковия сектор и да насочим вниманието си към растежа. Да, определено, по-добре би било за растежа и за ефективното разпределение на капитала, би било ако престанем неявно да субсидираме твърде големите институции. И стимулираме растежа по друг начин, не на последно място, да удържим на, на, на дадените обещания, а именно като попълним фонда Юнкер с значително макроекономическо значение. От економическа гледна точка аргументите на докладчика в това отношение не са особено убедителни. И на трето място, и, и така стигаме до, до самите изменения, които са внесени, този проект регламент според мен преследва две цели. Първо, да бъде засилен инструментариума в рамките на Банковия съюз, е, чрез допълнителна хармонизация в него, за да се реши по-добре именно този е, проблем за твърде големите е, субсидирани институции. И втората цел е единен пазар за целия Европейски съюз. Това са две цели. И, и твърде често е, възниква въпроса как да бъдат примирените и как да бъдат приоритизирани. И онова, което ме притеснява, е, имам предвид особено едно-две от внесените изменения, е, че се казва така. Един, впрочем, много впечатляващ подход, е, е, изпробван в Великобритания чрез Викърс. Значи, ще можем да, в банковия съюз се твърди, че можем да ренационализираме решенията за изпадането в несъстоятелност на твърде големите банкови институции. Това е много опасен уклон. Аз не смятам, Гунър, че вие преследвате тъкмо това в своите изменения. Опасявам се обаче, че така може да се стигне до ренационализация на отговорността за най-големите финансови институции в рамките на Банковия съюз и, и това наистина би било опасно то не само би отнело от е, ускорението е, в изграждането на банковия съюз, а би противоречало на самата му същност. И, и на четвърто място, е, мисля, достоинството на, коми... на предложението на комисията е, че то приема и е, отчита е, модела на универсално банково обслужване в Европа. не се казва, че универсалните банки сами по себе си са лошо нещо. Но какво казва комисията? Не бихме е, желали да допуснем инвестиционни банки или банки финансиращи на едро под прикритието на универсални банки да се възползват неправомерно от част от облеченията, е, които сме готови да им дадем. И трябва да бъдем много внимателни. Вместо да отслабваме разграничението между едните и другите, трябва да го засилим. Може да ви звучи теоретично всичко това, но нека ви дам един практически пример, почерпан от балансите на някои от най-големите европейски банки. Една особено интересна мярка, например, е да видим каква част от счетоводния баланс е, е, отива за обичайното кредитиране на реалната економика, т.е. заеми за нефинансовия сектор в процентно изражение от балансовото число. Обикновено една универсална банка би, би отбелязала там 70-80% от баланса си. Е, значителна част от, е, от общо активи е, биха се изразявали в кредити за реалната економика. При инвестиционните банки или банките на Едро, от най-големите банки в Европа, този измерител е далеч под 40%. И трябва да бъдем особено предпазливи да видим до каква степен бихме искали да допуснем такъв стопански модел без структурна реформа. Структурната реформа, разбира се, не означава да, да бъде закрита институцията, но трябва да бъдат взети много сериозни структурни мерки. На пето място, е, Гонар засегна този въпрос накратко, е за риска. Един подход, един възможен подход е, е да третираме риска както се прави днес – а именно чрез вътрешни модели на банките за управление на риска или чрез други, но общо заето чрез относително тегло, чрез претегляне на, на риск. И опитът сочи, не че съм кой знае колко голям почитател на Доналд Ръмсфелд, но той въвежда много интересна терминология. На лице са много неизв... сериозни, неизвестни, неизвестни. <coughs> Тоест, в един рисков модел да, да получим обективна представа за риска, а, и то от гледна точка на регулатора, според мен е, е, е, не издържа критика. И нека да подходим практически към въпроса. В някои от измененията се въвежда относителното тегло на риска, обаче по един опасен начин. Понеже така се засяга приложното поле на регламента, Значи праговите равнища от 30 70 милиарда остават непроменени. Изведнъж обаче те се претеглят рисково и това драматично свива приложното поле на регламента, т.е. броя на банките, които биха подлежали на особен надзор. А на всичкото отгоре, вече по отделните мерки при разделяне е, на банковата институция е, и съответно определяне на праговите равнища, отново се прилага относителното тегло на риска, което е опасно. И да видим базилските стандарти 3. Там са застъпени и двете неща. И а, е, а, относителното тегло на риска от една страна и коефициента на задлъжнялост от друга. И това е много смислено и би трябвало да се заимства. И още две вече неща от по-експертен характер, преди да приключа Въпросът е за това дали преструктурирането да се основава изцяло на способността е, е, банката да бъде реорганизирана, това, това предлага Хокмар, или да се основава на по-общи системно-рискови съображения. Аз бих застъпил второто. Да кажа накратко защо. да се разчита изцяло на понятието способност за възстановяване е, е, е проблемно защото тези банки ще трябва да представят бан... планове за реорганизация, единия надзорен механизъм в Банковия съюз ще ги разгледа, ще, ще ги парафира и ще каже да, институцията е годна, способна е да се възстанови в случай на затруднение, от което обаче не следва, че ако настъпи системна криза, наистина ще бъде така. И нещо повече, дори и да са способни да се възстановят, биха могли да породят много съпътстващи системни вреди така че свеждането на критериите до това понятие за способност за възстановяване, в значителна степен, според мен, олекотява е, акта. И накрая, пак от подобен характер, е, за е, дефиницията на търговски финансови операции. Трейдинг. Трябва да бъдем много внимателни и, всички знаем, че високо задължените финансови институции, именно банките, не би следвало да търгуват за своя сметка. Обаче пък има много полезни дейности, като маркетмейкинга. Е, е, е, банката фактически държи много големи наличности на финансови инструменти и от чисто економическа, гледна точка много трудно се разграничава. Каква е частта, която банката държи от името на, и за сметка на свои клиенти и каква от своя и за своя сметка? И ако видим целият търговски журнал, нали, трансакциите на, на, на банката, по-внимателно бихме могли да осведомено да вземем решение и по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Значи така, вие приемате да, да, да, да не сте съгласни помежду си. Прекрасно. Но нека да чуем и други. Екара, господин Камал. I note with interest this reference to the alphabet soup благодаря с интерес и слушах унази част от изказването ви, в която говорихте за така наречената супа от букви, за множеството акроними. Надявам се, че в крайна сметка ще изготвим едно добро приложимо решение. Благодаря на колегите, благодаря и на секретарията за това, че организира толкова много срещи с участието на представители на сектора от държавите членки. За мен те бяха изключително полезни. Понякога не само намирах отговор на свои въпроси, но и си задавах още повече такива. Ясно е за всички ни, че трябва да възстановим финансовата стабилност и да дадем нов тласък на економиката. Не бива да забравяме проблемите с банките. Аз съм много по-скептичен от вас във връзка с възможностите за решаването на проблема с банките, които са прекалено големи, за да фалират. През изминалите години приехме редица нормативни актове, които стоят за акронимите, които упоменахте, в които обаче не се спряхме в достатъчна степен върху институциите, прекалено големи, за да фалират. Мисля, че в по-голяма степен трябваше да се спрем върху някои проблеми, свързани с тях, като например счетоводните стандарти. Гунар, прав си, като заявяващи трябва да се съсредоточим върху риска. Това е изключително важно, но не мисля, че политиците трябва да вземат решения, свързани с риска. Трябва обаче да признаем, че някои рискови дейности доведоха до кризата, като например отпускането на кредити на непрофесионални клиенти за закупуването на недвижима собственост. Т.е. има проблем с банкирането на дребно, също толкова колкото има проблем и с инвестиционното банкиране на принципа на високия риск. Директивата за капиталовите изисквания номер 4 наистина ли укрепи балансите на банките? укрепи ли позицията на надзорните органи, като им даде възможност да преструктурират банките, без за това да възникнат разходи за данакоплатците? Нека се спреми върху държави като Обединеното кралство, където размерът на финансовия сектор е несъразмерно голям. Като цяло подкрепяме предложеното от докладчика, но имаме и няколко въпроса. Първо, Директивата за капиталовите изисквания номер 4 и Директивата за възстановяването и преструктурирането на банките. Достатъчни ли са тези законодателни актове? Нека разгледаме моделите, които използват банките, моделите за оценка на риска и активите с средно претеглен риск. Достатъчни ли са те? А вътрешната рекапитализация ще сработи ли тя действително? Какво ще стане, ако няколко банки едновременно обявят несъстоятелност? вътрешната рекапитализация. По време на миналия мандат отвъд между партийните граници се обединихме около това, че трябва да се сложи край на компенсирането на загубите със средства на данакоплатците. Но вътрешната рекапитализация не е ли всъщност външна рекапитализация, само че под друго име, защото се използват, например, пенсионни фондове? Как да направим така, че дребните влогове да не се използват за обезпечаването на инвестиционно банкиране. Все още не ми е ясно дали с предложеното ще можем да решим проблема. Как да подходим към универсалните банки? Една от идеите, която обсъждат поне няколко делегации в моята група, е доколко би следвало да има прозрачност по отношение на балансите, доколко би следвало да има отделни баланси в една универсална банка. Нека се спреми върху международните банки. Немалко малко от банките, за които говорим, всъщност са международни банки ако постановим, че националните компетентни органи следва да отговарят за вземането на решение, то как ще подходим към международните банки? Кои органи ще отговарят за вземането на решения в страната по происход или в страната на установяване? Повдигнахте и няколко въпроса във връзка с uh, vanilla banking the old-fashioned true deposit. С съществените институции за разлика от несъществените. Когато хората днес влагат своите пари в банка, то какво правят те? Те ги дават на заем на банката и тя им гарантира някаква възвръщаемост. Но как да направим така, че банкирането да стане по-честно, така че действително банките да откриват депозити? Някои от дейностите, като например маркетмейкинга, до колко са жизнеспособни те? как да гарантираме механизъм за маркетмейкинг на етични принципи, за разлика от спекулативния такъв. И как да направим разлика между съществените и несъществените институции. Крайна сметка ще има намеса от страна на данакоплаците В крайна сметка в основната дейност ще се използват същите рискови инструменти, които се използват и за онази, която не е съществена и ще се прибегне до средства на дънакоплавците. Може би, задавайки си тези въпроси, ще можем да си доближим позициите. Наистина с удоволствие следя разискванията тук – с удоволствие ще участвам в разискванията и през едните седмици, както с докладчика, така и с докладчиците в сянка. Благодаря, господин Камал. Докладчикът в сянка на либералите, госпожа Голар. Благодаря, господин председател. Благодаря, Гунар, за доклада. Бих искала да кажа няколко неща с оглед и на казаното от колегите. Две неща ценя в доклада на Гонар. Първото нещо е, че се опитваме да вземем предвид нашия мандат, а именно не трябва да застрашаваме публичните средства, средствата на дънакоплаците, но е наложително да има и някакъв растеж, защото Европа изостава. С оглед ръста на безработицата в Европейския съюз, това е приоритет, който трябва да взимаме предвид във, всяка, във всяко едно досие. Това е основната цел на инвестиционния план на Юнкер. На второ място, харесва ми идеята да се базираме на риска. Смятам, че и това е споделено притеснение. Както и кризата ни го напомни, кредитните институции са различни, те бяха изправени пред различни предизвикателства, някои от тях трябваше да бъдат спасени. Затова трябва да идентифицираме рисковите фактори, без да се залъгваме обаче. Да не се залъгваме, че банковата система е единствения ни проблем. Следващ коментар – като че ли има един въпрос, който не излиза много в дискусията, а именно да не забравяме, че говорим за световна конкуренция, конкуренция на световната сцена. Има някои опасни практики, които може да не се практикуват тук, но се практикуват другаде. Така че има риск за да накоплаците. Не трябва да раздробяваме различните банкови институции в Европа, защото в крайна сметка те ще бъдат закупени от други. Трябва да се грижим за нашите финансови институции, това е несъмнено. Нека да сме честни. А ако не искаме да има риск, тогава да закрием всички банкови институции. Ние обаче боравим с финанси и в много държави членки в това отношение се извършват финансови сделки. Има и финансови инструменти, така че нека да запазим а, всички тях. На следващо място, казано от Яков за вътрешния пазар. Това е изключително важен залог. Много държави членки едностранни приеха мерки в област, която на практика попада в правомощията на Европейския съюз. Никой обаче не показа жълтия картон. Никой не каза, че тези държави отидаха твърде далеч. И резултата е, че Съответните държави членки в името на вътрешния пазар приеха едностранно мерки. Обединеното кралство, Германия, Франция, Белгия, може би и други държави вече са възприели такива мерки, но трябва да намерим решение, което да не води до раздробяване на банковите институции в Европа. На лице е в крайна сметка конкуренция в институции, които са от интерес за всички ни. Още нещо, което каза Якоб. Не можем да смятаме, че този текст ще реши проблема. Да, имаше удовлетворителен отговор на идеята, че някои институции са прекалено големи, за да бъдат оставени да фалират. Но забравяме а, две неща. Първо, преминахме от единен надзор към единен надзорен орган в еврозоната. Имаме и съвместни правила, които всички ние познаваме, защото сме били докладчици по различни досиета. Смятам, че не можем да забравим този момент. Това е изключително важно, още повече, че така наречения тилак, който споменахте и вие и който никой не знае как ще действа. Не можем да почиваме на стари лаври. Нека да има някаква последователност с правилата, които вече са били приети. Което ме води на Следващия ми коментар. Пред нас има много решения и можем да стигнем до компромис. Сред всички тези опции, разбира се, ни няма да взимаме решение днес, но сред всички тези опции, като че ли има една, тази, която а, приема и голар. А, за тази цел използвам една дума, която всъщност не съществува на френски. Резолвабилите, т.е. един вид преустройване на институциите. Тоест, ако трябва дадена банкова институция да бъде преструктурирана, можем да го направим. Да, това е една опция, но имаме и друга. Може би не съм достатъчно информирана по въпроса, но в съвета се говори, че е възможно да имаме и пруденциален надзор. Така, например, надзорният орган може да направи оценка на структурата на дадената банкова институция и да поиска да бъдат обособени определени дейности или да бъдат закрити. Европейската централна банка е, прие изключително ясна позиция. Тя смята, че маркен, маркет мейкинга е, е необходим. Различни подходи се предлагат за матриците и за регистрите. Но идеята на надзорния орган да се даде правомощие в това отношение ми се струва, че по никакъв начин не потъпва правомощията, с които вече разполага единия надзорен орган в еврозоната. Както вече бе казано, на този етап все още не сме отговорили на всички въпроси. Остават много технически подробности. Но се надявам, че ще постигнем добър компромис, който ще ни постави в добра и солидна преговорна позиция с съвета. Може би няма да може да прокараме много от идеите си на тристранната среща, ако не се разберем тук – Доколкото си спомням, в предишния мандат на парламента беше прокрадната именно тази идея. Нека да се опитаме да се придържаме към някаква интелектуална логика, да помислим дали ще дадем приоритет на пруденциалния надзор, дали можем да го комбинираме с преструктурирането на банките. Трябва да помислим по този въпрос, за да се постави под баланс двете основни неща, а именно нуждите на дънакоплатеца от едната страна на везната, от друга страна наличността на конкурентоспособен банков инструментариум. Необходимо е да има известна свобода за инвестициите. Защото ако всички инвестиции по един или друг начин бъдат обвързани с решенията на банковите институции, не съм сигурна, че по този начин правим услуга на европейския данекоплатец, защото той има интерес от економика, която функционира. Добре, благодаря. Now for the GUE, Fabio De Masi. От името на Обединената левица, Фабио Демаси. Благодаря. Въпреки някои различия, които Гунар по специфичния, описа по специфичния за шведите дипломатичен начин. Му благодаря за сътрудничеството до момента. Да подема казаното от Якоб, може би понякога, за да си стиснем ръцете, първо трябва да проведем нещо като състезание по канадска борба. Госпожа Голар говори по въпроса за растежа. Всички тук в тази зала можем да се обединим около това, че искаме да работим за инвестициите и растежа в Европа. Не мисля обаче, че институциите прекалено големи за да фалират се отразяват благоприятно за растежа. Тези институции ползват скрити субсидии, Проучванията показват, че обявяването им в несъстоятелност има особено тежко въздействие върху размера на БВП, отвъд така наречените скрити субсидии. Не поставям под съмнение значимостта на банките с оглед на финансирането на инвестициите, Ако разгледаме статистическите данни, то ще видим, че банките се отразяват много благоприятно за растежа, но ако станат прекалено големи за да фалират, то имат точно обратния ефект. Представителите на Deutsche Bank в Германия, например, заявяват, че са големи, прекалено големи за да фалират, но не ползват средства на дънакоплатеца за рекапитализиране. Нещо, което не е вярно. Това показва действителността. Банките са източник на финансиране за малките и средни предприятия, които са гръбнакът на нашата економика. Всъщност банките са традиционният източник за финансиране на малките и средни предприятия. Lehman Brothers, например, бе чисто инвестиционна банка, но проблемът с тази банка бе не толкова факта, че извършваше главно инвестиционна дейност. Проблемът бе, че в рамките на паралелната банкова система вече не можеха да се търгуват книжата на институции като Lehman Brothers. Проблемът бе също така, че Lehman Brothers в голяма степен бе взаимосвързан с много други институции. И накрая, дори когато говорим с експерти от Белгийската централна банка, те казват, че според тях големите инвестиционни банки нямат кой знае какъв принос към инвестициите в Европа. Според мен няма проблем с маркетмейкинга, но маркетмейкингът според мен трябва да бъде вземан на сериозно. Ако премахнем така наречените скрити субсидии, то ще намалим тежеста върху основната дейност, дейността по кредитирането. Ако се премахнат скритите субсидии, то инвестиционната дейност на банките ще се финансира от дейности, които не са чак толкова важни за економиката. Още една бележка за маркетмейкинга. Можем да разгледаме две альтернативи. Защо, например, да не се създадат специални предприятия за финансиране на капиталовите пазари? Нека това да са високо специализирани институции. Ако вие сте институция, която обичайно предоставя кредити и клиент се обърне към вас с по-специално искане, то можете да финансирате този кредит, възползвайки се от тази по-специализирана структура. Какъв е проблемът в Европа в момента? Не в ликвидността, а в растежа. Some people um, say, okay, we have to be careful that we don't destroy um, някои твърдят, че трябва да сме внимателни, че не бива изцяло да премахваме системата на универсалните банки. Възможно е да създадем нещо като жълта зона, според мен. като предоставим известно право на осмотрение на надзорните органи. Но от друга страна трябва ясно да определим прага, над който автоматично се стига до обособяване на инвестиционното банкиране от банкирането на дребно. В противен случай надзорният орган ще е в затруднено положение. Няма да знае кога се задейства обособяването. Ще трябва също да се вземе предвид и размерът на дериватите спрямо размера на останалите активи. Проблемът с възможностите за преструктуриране. Мисля, че тази възможност се предвижда прекалено късно. Когато колата се обърне, какво ни остава? Остава ни единствено да действаме. Не се взема предвид и взаимосвързаността на банките на пазара. Трябва да вземем Европейската Централна банка на сериозно. Когато тя направи първите тестове за оценка на риска, заяви, че трябва да си преразгледа модела, че трябва в по-голяма степен да се спре върху системния риск. И ако това е становището на Европейската Централна банка, то не бива да го пренебрегваме. Всички, които участват в дейността в сектора, които разработват вътрешните модели за оценка на риска, ще ви кажа, че това е един много творчески процес че в системите за вътрешна оценка на риска все още има много вратички. По въпроса за дерогацията, не мисля, че има различия между докладчиците в сянка по този въпрос. За нас е ясно, че трябва да отчетем загрижеността на нашите приятели от Великобритания. Твърди се, че предложенията на съвета и комисията не са изготвени само с оглед на еврозоната. Мисля, че трябва да отчетем и държави като Обединеното кралство. Ако оставим от друга страна на държавите прекалено голямо право на осмотрение, то ще се стигне до разпокъсване и ще продължи, да, ще продължи съществуването на вратички в системата. Филип Ламбертс. So what could be added? Actually, I, I, I very uh, broadly and като цяло, наистина съм съгласен с казаното от Якоб и Фабио. Постоянно се твърди, че вече сме направили немалко за регулирането на финансовия сектор. А днес е толкова трудно да работиш като банкер. Банкерите казват, бихме искали да кредитираме економиката, но цялата тази нормативна уредба ни възпрепятства. Толкова ни затруднявате, че дори да искаме да кредитираме економиката, не можем. Постоянно повтарят това банкерите. Освен това, постоянно се твърди, че ние сме си свършили работата, че дори сме направили прекалено много. Понякога се твърди дори, че не бива да прекаляваме толкова. Силви говори за Съединените щати и наистина в Съединените щати републиканците се опитват да отслабят разпоредбите по закона Дот Франк на всички онези, които се обявяват за отслабване на разпоредбите, мога да кажа следното. Ако днес почти не е възможно в Европа да работиш като банкер, ако няма достатъчна възвръщаемост, то защо не си намерите друга работа, например като чистачи или в здравеопазването или в която и да е друга сфера? Не можем да погледнем избирателите си в лицето и да заявим, че сме решили проблема с институциите, които са прекалено големи или прекалено взаимосвързани, за да фалират. Според мен прекалено късно започнахме да работим по този проблем. И след като започнахме работа за решаването му, виждаме каква е реакцията на Deutsche Bank, Societe General и други. Спомнете си и каква бе реакцията на едно от последните предложения на Бърние. Помня, че представител на Френската централна банка, който смяташе, че е в състояние да даде оценка на законодателно предложение от изпълнителната власт на Европейския съюз, окачестви това предложение като безотговорно. Този човек, който бе държавен служител, смяташе, че е в състояние да даде такава оценка. Бих посъветвал всички тези хора просто да се поставят в нашето положение. Ние биваме избирани от гражданите. Твърди се, че не бива да се месим в работата на банките, тъй като ако го сторим, то те в още по-малка степен ще кредитират економиката. Ако банките, които държат депозитите, ограничаваха дейността си единствено до кредитирането на економиката, то те биха го правили. Биха го правили, ако не им давахме никакви други законови възможности. Ако им кажехме, добре ще можете да държите депозити на гражданите единствено при условие, че кредитирате економиката и нищо друго. Кредитирането на економиката се извършва най-вече от банки – от кредитиране се нуждаят най-вече малките единици, като малките и средни предприятия. По-големите дружества нямат никакъв проблем, те имат достъп до финансовите пазари. А малките и средни предприятия не играят на капиталовия пазар, за сметка на това обаче са много важни за економиката. Говорихте за активите със средно претеглен риск. Могат ли те да подкопаят системата? Да, разбира се. Защото в случая възнаграждението зависи от това колко е голям поетият риск. Помня, че главният изпълнителен директор на един голям германски институт заяви, че когато от него е било поискано да увеличи капиталовия си коефициент, той е попроменил претеглянето на риска. Просто си е поиграл с цифрите. Слушахте, Силви, това, което каза за конкуренцията и френските банки. Ми нека да ги сравним с големите американски банки. Там никой няма да иска да има обособяване на отделните дейности, защото никой не би искал да му бъде отслабена позицията на световната сцена и ха-ха-ха, това ще се случи и тук, у нас. Продължавам да смятам, че не банкерите куват законите. Продължавам да смятам, че общественият интерес не може да се подчинява на определени понятия – не може всеки да казва и аз искам това, което има и съседа. Извинявам се, че съм толкова груб, но точно за това става дума тук. Ако смятаме, че за европейската економика е добре да вземем мерки, тогава нека да ги вземем. Това означава ли обаче, че някои банкови институции няма да имат този критичен размер, който е необходим, за да може да действат на световната сцена? Ами добре, ако това трябва да стане, нека да стане. Така те ще трябва да се обединяват. Ако банка като БНП Париба има необходимия размер, за да бъде конкурентоспособна а, сама, тогава добре. Но ако махнете клон, някой от клоновете на БНП Париба, това може би ще я махне от а, световната сцена понякога се получава а, прикрито хеджиране на банките на дребно, а, за да може те да не бъдат считани само за търговски банки, а понякога те наистина са само такива. Какво възнамеряваме да направим по останалите въпроси? Благодаря на Гонар за неговия метод. Мисля, че вие използвате същия метод който и е останалите. Много хора ни казват, недете да правите нищо, други пък ни казват, ама не, нещо трябва да се направи. Мисля, че направихме добър меланш от всички тези неща. Банките трябва да подлежат на преструктуриране за напред. А за спасяването на банките съм на мнението на Якоб. Не само отделните банкови институции имат вина, а цялата система като цяло. Предложението на Европейската комисия може би не отива твърде далеч, но все пак отива доста напред при е, решаването на системните проблеми. Ще изпратим тревожен сигнал на гражданите, ако сега започнем да разводняваме първоначалното предложение на Европейската комисия по молба на банковите институции. Европа предпочита да удовлетвори по-скоро банковите институции, а не гражданите. Това е изключително лош сигнал. Ако изпратим този сигнал, всички хора ще се възползват от него и ще ни го върнат на изборите. Затова трябва да си свършим работата добре. Като начало трябва да имаме ясна дефиниция за същинските кредитни и банкови институции. Трябва да е ясно какво означава същински. Нека да определим какво не е толкова полезно. Нека да имаме определение. Кои са същинските дейности? да, да дадем определение за тях и да кажем всичко, което не е същинска дейност, не подлежи на закрила и може да бъде обособено в отделна дейност. На следващо място, за обхвата. Нека бъдем по-сериозни. В Банковия съюз и механизма за надзор – сме казали, сме определили определени критерии, така че нека да използваме същите. По този начин банковите институции попадат в обхвата. Не казвам, че тези банки трябва да бъдат да ги разкрупяват, но но все пак подкрепям идеята. Но се нуждам от определение. Дали може да има пълно разкруп, изпяване чрез прехвърляне на ликвидността. Това ще ни даде правна яснота не само на нас, но и на а, управителния съвет. Всеки може да реши кой модел възнамерява да приеме. Относно забраната, смятаме, че докладчика по този начин отслабва дефиницията. Тя трябва да бъде опростена и аз съм напълно съгласен с Фабио. Маркетмейкинга е необходим, но това си има цена. дали а, това ще доведе до увеличаване на цените? Ами добре, ако пазара определи цената по този начин, тогава нека бъде така. Председателят моля да премините към заключителни думи. Търгуването не трябва да подлежи на определение, на простичко определение, то трябва да бъде много подробно разписано. Няма да повтарям казаното от Якоб и Фабио. Очаквам следващите ни дискусии. Но, ако а, имаме при гласуването 50 на 50 като резултат ще зависим от това, което ще реши съвета. И в крайна сметка Европейската комисия може да трябва да оттегли законодателното си предложение. Така че се надявам, че ще имаме истинско мнозинство. Благодаря. Благодаря, Марко Дзани от ЕДД. Благодаря ви, господин председател. Колегите засегнаха много от аспектите, на които и аз исках да се спра. Затова ще направя коментар само по точките, които не бяха разгледани. Въпреки изказаните разногласия, установявам, че всички ние сме специалисти в тази област, която е изключително трудна и техническа. Досието е изключително важно за Европейския съюз – защото то е многоаспектно. Смятам, че когато обсъждаме тези мерки, трябва да го правим в контекста на растежа, който всички ние желаем. Всички политически групи в Европейския парламент са съгласни, че се нуждаем от растеж, че малките и средни предприятия се нуждаят от нашата подкрепа. Реалната економика също се нуждае от помощ. Именно на там трябва да насочим усилията си. В Европейския съюз е необходима силна реформа на банковата система, за да може банковите институции да се насочат към реалната економика, а не към спекулациите – Именно към спекулациите се бяха насочили те през последните години. Не трябва да използваме като извинение конкурентоспособността на банковата система. Банковата система, както казах, трябва да се насочи към реалната економика и трябва да ограничи нереалните сделки и спекулациите. Всички знаем, че цената на държавните облигации в еврозоната е изключително ниска в днешно време. Затова нека да не забравяме, че много често финансовите пазари не отразяват действителността. Това са хора, които просто са другирани от прекалено многото средства, с които разполагат и с които могат да спекулират. Нека да не пропускаме тази възможност, да не се крием зад фалшиви извинения, а да приемем строги мерки. Имам предложение и към докладчика – ние не сме удовлетворени от, закон... от предложенията на докладчика, защото те разводняват прекомерно първоначалното предложение на Европейската комисия. Да, първоначалното предложение не е идеално, но то ще ни помогне да подобрим ситуацията в банковите институции. На следващо място. Не сме обърнали достатъчно внимание на дериватите. Мисля, че чухме заместник управителя на Белгийската национална банка тази седмица и той каза нещо, което споделям напълно във връзка с дериватите, а именно много малък процент от дериватите могат да бъдат добър инструмент, който да ни позволи да управляваме риска за предприемачите и предприятията. За съжаление обаче, голяма част от дериватите на финансовите пазари са а, изключително сложни инструменти, които по никакъв начин не са свързани с реалната економика и управлението на риска. Затова смятам, че трябва да действаме и в това отношение. Някои казаха, че а, принципът твърди големи за да фалират а, е недопустим, но по мое мнение можем да възприемем един простичък подход – Чисто и просто в четоводния баланс на банките може да не се описват тези деривати. Това може да се случи по много начини. Този уикенд Обама направи предложение в това отношение. Прогрес... Например, прогресивно данъчно облагане – с оглед на пасивите на банковите институции. Същото може да се случи и с дериватите, защото те са най-големия ни проблем в контекста на принципа твърде големи, за да фалират. Активите на банковите институции представляват един вид тяхната печалба – И много често търговския баланс на банковите институции няма нищо общо с действителността. Нека да не пропускаме тази възможност, която имаме да върнем реалната економика по-близко до действителността. Само така ще може да излезем от кризата. Благодаря ви. Процедура по привличане на вниманието. Господин Нидермайер е първи. Заповядайте. Благодаря ви. Изключително трудна е задачата ни. Имаме много неизвестни. Всеки регламент си има и своята цена и трябва да я е претеглим спрямо предимствата на съответния регламент. Искаме по безопасни, по-сигурни банкови институции. Какво означава обаче това? Означава ли това, че никога повече банковите институции няма да имат нужда от намеса на правителствата? Ако мислим така, то смятам, че грешим. Този банков бизнес е рисков не може да изискваме 100% от капитала да остава в банковите институции. Винаги ще има някаква форма на риск. В това предложение бихме искали по-сигурни банки на разумна цена. Няма убедителни доказателства, че по-малките банки или тези, които имат по-малко диференцирана дейност, а, няма доказателство, че те са по-сигурни. просто понякога е много по-трудно да бъдат управлявани. Така че не съм сигурен кой е най-добрият начин. Със сигурност обаче е, нищо не е само черно или само бяло. Ако искаме добър регламент, трябва да постигнем и определени предимства. Нека просто да не повтаряме това, което вече бе направено. Има много проблеми, които не са свързани с увеличаването на капиталите, проблеми, които не се решават с директивата за капиталовите изисквания и другите законодателни актове. Регламентът тук е обвързан с принципа твърде големи, за да фалират. Смятам, че имаме други инструменти, които се занимават с въпроса. Имаме специални изисквания във връзка с по-големите банки, например изисквания за капитала и така нататък. Не смятам, че с тази мярка бихме могли да се справим с проблема твърде големи, за да фалират. Има си и други начини да се справим. На следващо място. Нещо, което упомена и господин Камал трябва да обърнем внимание на лоялната конкуренция на капиталовия пазар. Ако капиталовите пазари се конкурират, то тогава фирмите, които имат достъп до по-ефтините пазари и до ефтини кредити, тогава конкуренцията не е лоялна. Този регламент трябва да има за цел не само по-сигурни банкови институции, но и лоялна конкуренция на капиталовия пазар. И не на последно място бих искал да упомена думите на един бивш член на Европейската централна банка, който каза, че в Швейцария търговията се извършва за собствена сметка. Не смятам, че тук нещата са различни. Дали ще го наречем маркет мейкинг или ще го наречем търгуване с финансови инструменти за собствена сметка, това няма значение. Благодаря. Благодаря ви, Перванш Берес. Благодаря ви, господин председател. Виждам, че има доста разнопосочни виждания. Но в Европейската комисия и съвета положението е същото, може би. Трябва да се стигне до някакъв консенсус, ако това е възможно, за да може да излезем с законодателен акт. Нищо по-лошо не може да се случи от това да стигнем до никъде да имаме такава позиция, която да позволи на съвета да се измие ръцете за бездействието си. нека да не подхранваме а, апетита на съвета. Обединеното кралство си има член 21, Германия си има собствено законодателство, белгийците и те, французите и те. Ами, ако ние излезем с неприемлив пакет, който не подлежи на преговори, съвета ще се възползва, за да не направи нищо по въпрос. Аз съм сред тези, които смятат, че се нуждаем от европейско законодателство, тъй като то ще бъде предимство спрямо всичко, което сме правили до сега. Това беше първото, което исках да кажа. На следващо място. Обсъждаме как ще се обособят отделните дейности, но въпросът е на базата на какви критерии. Дали ще се базираме на размера на институцията или на риска, или на някаква смесица от тези а, два фактора. Г20 и ТИЛАК или дискусията, която водихме тази сутрин за фондовете на финансовите пазара, пазари. В случая с Базел регулирахме собствените капитали. Та, при всички тези случаи вземаме предвид риска от пласирането на финансовите продукти. Рискът винаги има значение. И рискът, дори и в това досие, също трябва да присъства. Сега при какви условия, от какъв прак нататък и така нататък трябва да се обсъди. Но не може да махне с ръка и да заличим целият риск. Не може риска да бъде превърнат в съответствие на размера на дадена банка. Той не се свежда до това. Когато виждаме приложното поле, което ни предлага Европейската комисия и което се подкрепи от докладчика, виждаме, че има банкови институции, които трудно се задържат на пазара, които просто пропадат в даден момент. Затова, когато изготвяме този законодателен акт, трябва да се получим от финансовите пазари, да се получим от това, което се случи там. Още две неща искам да кажа. Дали вътрешния пазар или банковия съюз ще се превърне в приоритет? Който може да направи повече, може да направи и по-малко. Но ако искаме прекалено много, няма да стигнем до никъде. Въобще няма да напреднем. Нали, остава си непокътнат член 21 за Обединеното кралство. Хубаво, ама при какви условия? Разбирам, че идеята за дерогация, така както ни бе описана от правната служба на Европейския парламент, противоречи на действието на вътрешния пазар. По време на преговорите трябва да се сложат няколко клаузи, които да ни позволят да имаме някакви инструменти срещу съвета. И не на последно място търгуването. И в това отношение трябва да допълним законодателното предложение, за да може да имаме по-голяма ефективност. Нека да вземем предвид как са организирани финансовите пазари, пък после ще помислим кой оценява риска и каква ще бъде ролята на надзорните органи. Смятам, че с оглед на многобройните изменения, които ще бъдат внесени, ще успеем да стигнем до правилен баланс. Така или иначе, успех на докладчика и на целия преговорен екип. Thank you. Uh, next speaker, Danuta Hubner. Благодаря, Данута Хубнер. I just would like to start maybe on a more general note and say that I like... Благодаря, господин председател. Общо казано, на мен много ми допада е, идеята на Гунар да се разчита преди всичко на оценката на риска и в частност предпочитанието, което отдава Гонър на надзорни мерки, свързани с рисковата експозиция за сметка на автоматичните механизми. Но по въпроса, по другия въпрос, който засегна Гунар за банката Майка и дъщерното дружество, това въпрос е, е засяган вече нееднократно и мисля, до сега сме постигали доста балансиран подход. И това, което предлага комисията по 26 ти член, е, по който консолидиращия надзорен орган наистина има широки правомощия, е, що се отнася до разкъпняването на банковата институция, аз е, бих предпочела е, е, да се даде фактическа роля и на органите на приемащата страна в случая, които упражняват надзор върху дъщерните банкови дружества. Благодаря. Благодаря, не виждам други е, желаещи да вземат думата. Така че можем отново за заключителни думи да изслушаме докладчика. Благодаря ви много. Благодаря за всички изказвания и изразени мисли. Много ми допада но, като каза Джейкъб, всъщност голяма част от него. Той е, повтори е, тази знаменита фраза много неизвестни неизвестни. Е, Но, според мен, ние всички се намираме в тежко положение – ако твърде много са неизвестните и още повече не знаем колко са те, то какво да направим? Освен да говорим за системния риск и за системните сътресения. И аз бих искал да се върна на дебата, който водихме тогава във връзка с директивата, по която бях докладчик за възстановяване и реструктуриране на банките. И аз тогава отстоявах е, упорито директивата да не бъде насочена единствено към изпадналите в криза банки, а към банковите кризи като такива. Нали, има разлика между банка в криза и банкова криза. Когато имаме една банка в криза, ми хубаво, тя е поела твърде голям риск, не е била управлявана както трябва и, и трябва да се вземат някакви мерки. Е, сложно е, но общо взето в контекста не е кой знае колко трудно. Нали, проблем, но не е нерешим. До вече, докато вече е банковата криза, е, по определение е нещо съвсем различно. Защото става дума за една макроекономическа среда, която поставя под напрежение цялата система и вече някои банки са по-уязвими от други. Защото да кажем, че не са били управлявани чак толкова добре. Обаче кризата не се е породила от решенията на управителния съвет. И ако се изразим така аналогично, метафорично, е, в една морска буря е, може да има много кораби, някои да са по-водоустойчиви от други, но ако бурята е прекалено бурна, независимо колко добър е кораба или капитанът, всички е, е, биха пострадали. Така че това е голямото, голямото неизвестно. И, и аз е, е особено държа да не допускаме онази стара грешка, е, като генерали, е, които се е, готвят да загубят войната. Е, ние трябва да гледаме напред към следващата криза и, и да я предотвратим, а не просто да се вторачваме в днешната криза. И значи, за да възпрепятстваме следващата криза, то един следващ системен шок, то е, нещата опират най-вече до макроекономическите параметри. И освен това не е чак толкова просто да се каже, че видите ли някой е прекалено голям и не може да бъде, допусна, и не може да бъде допуснато да, да загине. Може да се каже също така, че някой е твърде малък за да оцелее. Е, може пък да се каже, че някой е твърде важен за да бъде оставен да, да загине. Или пък, че става дума за такава взаимосвързаност и взаимозависимост е, на финансовата е, арена, че малките всъщност е, пораждат е, е, сътресението. Аз съм, Аз съм обикновен човек, господин председател. Моите докладчици в сянка са хора далеч превишаващи ме по интелектуални способности. Още повече хора любезни. Обаче аз като по-простоват човек съм склонен да гледам реалността в очите. Колкото и шокираща да е тя. И... И вижте, това е това, господин председател, е нещо широко прието като констатация. Това са докладите на Европейската централна банка, нейните анализи от изпитанията на банките и, и от самата реалност. Главният двигател на, на една а, финансова криза, на един системен шок, а, а, в повечето случаи са били по-скоро специализираните а не универсалните банки. Разбира се, нещата не са така, така черно-бели, но, но да вземем Лиман Брадърс. Каквото и да говорим за тях, на тях не се гледаше като на твърде големи, за да не бъдат оставени на, на собствената си съдба. И не бяха при това универсална банка. И ето на, вижте какви проблеми породих. Може много да се говори за испанските е, банки, спестовни е, каси, за банковото кредитиране на дребно, на, на спекулативното ценообразуване в недвижимите имоти. Значи, реалността никога не е толкова категорична, но Така че, като вземем специализираните банки, билото инвестиционни, билото за недвижими имоти, големият проблем е как да повишим общо устойчивостта, издръжливостта на системата, та да не се боим от неизвестните неизвестни. Нали? какво бихме предпочели? Да ги притиснем специализираните банки до такава степен, че да се укрият в подмолите и, и да обягнат от кръвто и да било контрол ли? Аз съм съгласен в значителна степен с своите колеги докладчици Сянка, дълбоко в сърцете си. А, аз съм французин, белгиец, германец, а, дори ми остава малко място да бъда и швед. А, но аз не разводнявам нещата. Напротив, аз ги наводнявам, ако може така да се каже. Нали? А, защото край края ще говорим за риска риска е алфата, алфата и омегата на, на този въпрос. Дали всъщност една банка е годна, способна да бъде реорганизирана, да бъде да, възстановена? Иначе, просто така смятам аз. Това законодателство би трябвало да се занимава и с системния риск, като подход към неизвестните неизвестни. Всъщност, на практика, системните е, рискове е, са далеч повече, когато системите са взаимосвързани. И също така процъфтяват там, където няма надзор, където няма прозрачност. Тук, колегата Камал а, говори за прозрачността и е прекрасна идея. Аз съм любезно благодарен за това. И, и приемам казаното от, от Якоб. Наистина, много, твърде много са неизвестните неизвестни. Но това, ако щете, е добро начало, добра стартова позиция за е, дискусията. Някакси е, да подходим по-смирено е, към е, тази задача. И нали ви казвам, следващата финансова криза ще се превърне в макроекономически шок, ако не задвижим инвестициите в Европа. Това всъщност, връщам се на първоначалния въпрос, това ще бъде аршинът, по който ще ви меря, уважаеми съдокладчици. Няма да ви оставя така да се измъкнете. Благодаря. Благодаря на нашия докладчик, на докладчите в сянка, на всички изказали се. Графикът, е, както следва, крайен срок за изменение и допълнение той е вече потвърден, 30 януари, които ще бъдат разгледани на 23 февруари. Ще ги гласуваме на 23 март. И оттам нататък, през април някъде, в пленарна зала. Нататък, Следващата точка от дневния ред отчитане и прозрачност на сделките за финансиране с ценни книжа. Нали, още един регламент. Ренато Соро е нашия докладчик и аз незабавно му давам думата. Благодаря, господин председател. Моля за ред в залата. Председателят приканва към спазване на реда. Така, тишина, моля, докладчика. Благодаря, господин председател. Ето вече казах, е, имах възможност е, да представя някои първоначални съображения по този акт. Е, в комисията. Ето той е, е, върви ръка за ръка с доклада за банковия сектор. Те са някакси съобразен пакет. Значи става въпрос за финансови операции, при които за постигане на ликвидност, за обезпечение се използват ценни книжа. И така, че съответният пазар да, да, да бъде и по-прозрачен и по-устойчив. Предложението на комисията Предложението на комисията е добро, обаче ние сме се опитали да го, да го доизясним, да, да подобрим някои негови аспекти. Значи става въпрос за е, транзакции е, за финансиране с ценни книжа. Е, е, има и е, търговски е, депозитари, които следят за, за отчетността при такива операции. Това във връзка с е, регламента за пазарната инфраструктура, ЕМИР. Тук също така можем да говорим за управителите на фондове в отношенията им с инвеститори. И също така да се повиши прозрачността при повторно даване на ценни книжа в обезпечение. И както казах, предложението на комисията е добро, ние го доусъвършенстваме, надяваме се, с около 90 изменения и допълнения. Е, първо, поработихме по терминологията. Различни термини се използват. Реипотекиране, например, е, богата, богата е терминологията в тази сфера. Разговаряхме с всички специалисти, заинтересовани е, лица и така опитахме се да изясним терминологията. И, например, вместо реипотекиране е, предпочитаме термина повторна употреба. Като в крайна краща целта е да се стигне до едно солидно легално определение, приложимо във всички държави членки. Опитваме също така да изясним приложното поле на регламента, като описваме различните финансови операции, които попадат в него. Също така, делегирани правомощия на комисията предвиждаме, за да може тя в последствие да допълва списъка. Съобразно пазарната практика. Ето, това е възможност комисията да предотврати така наречения нормативен арбитраж. А и както мнозина ни препоръчаха, ние се основаваме на опита е, във връзка с регламента за пазарната инфраструктура. Емир. Опитваме се да направим така, че информацията към търговските регистри е, да бъде по-подробна, по-подробна е, разшифрована е, с е, уникален идентификационен номер на сделката и на отделните ценни книжа. Също така настояваме да се идентифицира основното обезпечение, употреба на същото, да се осигури проследимост. В миналото е, се е оказало твърде трудно, поне в някои случаи, да се е, проследят ценните книжа при повторна употреба е, и повторно даване на същите в обезпечение. Отново, с оглед на по-висока прозрачност, приложното поле обхваща и други лица, и други субекти, т.е не само финансови организации, а и регистрирани на борсата дружества, търговски дружества, за да избегнем ненужно обременяване и финансово, и административно, ние е, прилагаме режим, който вече действа по ЕМИР, и въобще търсим всякакви аналогични действащи вече нормативни актове, които биха могли да свършат работа за нуждите на отчетността, така че да се избегне двойната отчетност. И по време на изслушванията чухме нали, най-различни становища. И примерно оттам дойде идеята да се включат и регистрираните е, е на борсата дружества от реалния сектор. И ние чрез изменения сме е, ги добавили е, тези е, нефинансови търговски дружества в приложното поле при условие, че финансовата им дейност, е, финансиращите им операции превишават е, определен прак. Там нататък се предвижда е, идентификация и на юридическото лице за нуждите на регистра. Обсъждаме въпроса за изключенията, особено за Европейската централна банка. Европейската централна банка може да поиска да бъде освободена от режима, наред с други централни банки, в е, интерес на паричната политика. Е, знаете, определени решения в областта на паричната политика не, не бива да бъдат предизвестявани, тъй като това би намалило ефекта им. Предвидена е възможност, обаче, Европейската банка да е длъжна все пак да предоставя информация на националните органи. И заключение, най-важният въпрос, вероятно, Именно, за да бъде ограничен системният риск, въвеждаме таван или максимален брой пъти повторна употреба на една и съща ценна книга за обезпечение. Значи въвеждаме този лимит. И просим или по брой е, вторична употреба или по намаляване стоиността на ценната книга. Миналия месец ноември съветът за финансова стабилност введе тази нова идея – за евентуалната обесценка на ценната книга. Но междувременно финансовият съвет за финансова стабилност вече е наясно е, и определя в становището си, че е, повторното употреба на една ценна книга в качеството на обезпечение не може да бъде неограничена. Та в моето предложение аз фактически въвеждам идеите на съвета за финансова стабилност. Тоест, в, в, в поредица от свои регулации Европейския орган за цените, книжа и пазарите може да се позовава пряко на заключенията на съвета за финансова стабилност. Е, така смятаме, ще се приеде по-голяма устойчивост на пазара. Той е сериозен пазар. На него се регистрират сред най-големите финансови операции. Никой не знае точно колко е целият обем, но, но по оценки е, можем да говорим за някъде 8 до 10 трилиона ето такова е положението на нещата към момента. Естествено, аз с интерес ще изслушам позициите на колегите от различните групи. Вече започнах да разговарям с докладчиците сянка. Някои от техните коментари вече фигурират в текста. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Първи докладчик Сянка, хубна е Европейска народна партия. Благодаря, господин председател. Ще прескоча общите приказки е, за регламента като цяло. Бих искала да обърна вниманието ви само на, на неща, които пораждат някои сериозни опасения у мен. И на първо място това е намаляването на на стойността на, на книгата. Е, няма го в предложението на комисията, нито в позицията на съвета. По принцип аз не възразявам срещу тази практика, обаче по редица причини прозрачността би следвало да води и да бъде уредена максимално добре. А след това ще можем да навлезем и в други въпроси, в това число е, тази обесценка. А ние е, не знаем и какъв е, бил потенциалният ефект на тези операции върху европейския пазар. Така че необходима е оценка на въздействието. Това допълнително ще забави процеса. Нали? Съвета за финансова стабилност все още не е приключил своите констатации и някъде до 2016 година вероятно ще бъдат готови условията. Обаче, освен това, се ширят слухове, че между Базел и съвета за финансова стабилност няма единодушие, що се отнася до обесценката на книжата. И следователно е твърде рано да предричаме какво би се оказало окончателното решение в световен мащаб. Предвид това, защото бих предпочела е, материята да не се урежда в този регламент. Това, което предлага докладчика, между другото, с сериозни правомощия на ЕСМА, на Европейската агенция за надзор. Е, спомням си е, във връзка с единния механизъм за надзор и с ЕБО. Е, позовахме се тогава на делото Мерони, е, за да, за да очертаем периметъра на делегация на, на такива значителни правомощия на ЕСМА, на органа за книжата и пазарите. Да, вероятно бихме могли да включим и, и, и клауза за преглед още тук. Е, така че някой въпроса за обесценката става дума да, да, да бъде наблюдаван е, и, и решаван в последствие. А втори въпрос, който бих искал да засегна е за МСП, за малките и средните предприятия. В никакъв случай не да е, им налагаме нови тежести доколкото още повече разчитаме на МСП за економическия растеж. Така че ако включим освобождаване на МСП от отчетните изисквания по текста, бихме е, постъпили твърде добре към тях. Те е, по-настоящем не са някакъв сериозен участник на този пазар не знам, а, а, би следвало в по-голяма степен да се акцентира тяловото а, е, финансиране въобще и би трябвало да се въздържаме от а, е, нови препятствия. За освобождаването на Централната банка, Европейската и на нейните партньори от изискванията за отчетност. Мисля, че е, от становището на Европейска централна банка става ясно какви са мотивите и, и те са доста убедителни, но преди да вземем окончателно решение за пълно освобождаване, вероятно би било добре е, да помислим и за недостатъците на такова едно разрешение. Може да се окаже едно доста широко изключение, предвид относителния дял на банките, на пазара е, в ущърп на прозрачността и на правомощията на пазарните регулатори да се намесват. На този етап е, не знаем е, как ще се развият нещата, къде ще се съсредоточат рисковете в отношенията между търговските и централните банки. Не знаем достатъчно и вероятно бихме се оказали в положение, е, е, при което по-слабо да, да познаваме тези транзакции е, за финансиране с ценни книжа, в сравнение с други регулатори по света, които не са дали такова изключение на централните банки. Така че идеята на Ренато Соро ако правилно съм разбрала, за някакво компромисно разрешение не би трябвало да се отхвърля, поне не днес. Е, да помислим за възможността Централната банка да предоставя информация на е, надзорния орган с гриф секретно е, между така на краища два публично-правни органа би следвало да имат взаимно доверие. Е, така че за сведение на съответния надзорен орган, който би могъл да се възползва от така подадената информация при необходимост. Що се отнася до повторната употреба, мисля, че определението, е, по което работи докладчикът, някак се различава от това, което предлага е, комисията, е, съответно съветът. Колкото разбирам, така всъщност се стеснява е, полето до е, транзакции с обезпечение, без да се обхваща, например, вторичната продажба на финансови инструменти за колатерализиране на друга една сделка. Имам съмнение все още. Освен това, по отношение на едностранната и двустранната отчетност, има аргументи за и против – едното и другото. Е, и в тази връзка прегледа на регламента за пазарната инфраструктура, който предстои, верно, август-септември някъде, ще ни бъде много полезен. Но добре би било да чуем комисията още сега, дали се очертават някакви насоки с оглед на натрупания вече опит. Това е било доста полезно. Благодаря. ERK Wimborne. Thank you, Mr. Chairman, and I too would like to thank the rapporteur. Докладчикът Сянка от името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. И аз благодаря на докладчика за работата му по този високо специализиран сложен текст. Приветствам факта, че докладчикът отчита работата, извършена от съвета за финансова стабилност. Мисля, че трябва да обърнем внимание и на работата, която е свършена от други държави по света. Така ще избегнем изместването на, дейност, на, на дейността на дадени субекти. Споделям загрижеността на Данута във връзка с това, че в текста се предвиждат долни граници за намаляването на стойността на обезпечението. Не е приключила още работата на съвета за финансова стабилност. И аз съм загрижена във връзка с това. Загрижена съм, тъй като явно нямам едно становище на ниво съвет за финансова стабилност. Затова Смятам, че трябва да изчакаме следващото предложение на комисията, както и пълната оценка на въздействието, след като съветът за финансова стабилност излезе със своето заключение. Като цяло наистина приветствам доклада. Смятам, че по-голямата част от работата, свършена от докладчика, е много добра, най-вече в областта на определенията. Можем да внесем някои изменения тук или там, но като цяло докладчикът е свършил много добра работа. Радвам се, че докладчикът е възприял стандартите за докладване, закрепени в регламента за европейската пазарна инфраструктура. Може дори да предвидим и по-добри стандарти като предвидим по-стандартизирани данни. Още на ранен етап може да се каже на засегнатите субекти какви точно данни се изискват от тях. Така регулаторите ще разполагат с по-висококачествени данни. Още няколко думи за данните. Нека си извлечем необходимите полуки от регламента за европейската пазарна инфраструктура. Би било добре, според мен, изискванията за отчетност да бъдат въвеждани поетапно. Опитът ни с регламента за европейската пазарна инфраструктура показа, че въвеждането на изискванията изведнъж и предвиждането на определен срок затрудни субектите but actually ultimately having traceability through a code for uh, a legal entity and for a trade uh, is incredibly important. Според мен е много добро и предложението за въвеждането на идентификационен код за юридическите лица, А по въпроса за това какъв вид отчетност е необходим, то ще трябва да работим с формата на данните. По въпроса за оповестяването. Защо докладчикът е решил да изиска оповестяване не само от инвестиционните дружества, но и от всички дружества които са регистрирани на борсата. Бих се радвала, ако има изискване за оповестяване, например, на годишните доклади, но бих искала да знам от докладчика какво точно е неговото основание за това изискване. Не трябва да вменяваме допълнителна административна тежест на дружествата, без от това да проистичат ползи за инвеститорите. А що се отнася до изискванията за оповестяване за инвестиционните фондове, докладчикът запознал ли се с работата извършена от органа за ценни книжа и пазари през изминалите години? Той излезе с доста пространни насоки за оповестяването. Не бихме ни могли да се възползваме от тях за целите на този регламент и евентуално да предвидим обвързващ механизъм. Няколко думи и за крайния срок за прилагането. Днес, вчера разговаряхме с Комисията за директивата за пазарите на финансови инструменти. Две политически групи бяха на мнение, че се предвиждат прекалено дълги срокове Органът за ценни книжа и пазари пък от своя страна заяви, че според него сроковите са прекалено кратки. Ако се предвидят по-кратки срокове, не 6-3 месеца, то това ще вмени огромна тежест на органа за ценни книжа и пазари, например. Мисля, че предвиждането на по-дълъг срок за този орган ще доведе до приемането на по-добри правила, до по-добра организация, в това число и на техническо равнище от страна на дружествата. Така че нека предвидим по-реалистични срокове за прилагането на регламента, за да се увенчае той с успех. Имам и една молба. Получихме текста на доклада на 7 януари. Доколкото разбираме, имало проблеми с юрист-лингвистите. Бе предвиден и по-дълъг срок за внасене на изменения. Запознах се с текста. Той наистина е сложен, така че не знам как ще можем да внесем изменения до вторник, другата седмица. Не може ли да предвидим още една седмица за внасяне на изменения. Не се опитвам да протакам, но като се има предвид, че получихме доклада едва на 7 януари, би ми се искало да се предвиди малко по-дълъг срок за внасяне на измененията. По въпроса за предвиждането на по-дълъг срок за внасяне на измененията. Ще се консултирам с секретарията и до края на днешното заседание ще ви информирам за решението. Филип Дебекър от групата на либералите. Благодаря, господин председател. Също благодаря на докладчика за изготвения текст по това високо специализирано законодателно предложение. Според мен докладчикът е свършил много добра работа. Опитал се да изложи някои от основните проблеми, върху които се спряха и изказалите се преди мен. Става дума за опит за установяването на рисковете, които могат да протекат от сделките за финансиране с ценни книжа за цялата система тези сделки придобиват все по-голямо значение на световните финансови пазари. Подчертавам на световните финансови пазари, не само тук в Европейския съюз. Използването на обезпечения е уредено и в други нормативни актове, прияти от нас през изминалите години. То се прилага все повече. С други думи, досието, по което работим, придобива все по-голяма значимост. Затова не бива само да декларираме добри намерения. Както знаете, пътят към Ада е послан с добри намерения. Ще трябва и да си свършим добре работата в техническо отношение, за да се гарантира повече прозрачност за сектора и от него да проистичат по-малко рискове за цялата система. Няколко коментара от моя страна. Първо, намаляването на стоеността на обезпечението. Съветът за финансова стабилност все още не е приключил своята работа, затова нека не избързваме с предлагането на намаляване на стоеността на обезпечението. Нека първо изчакаме и публикуването на оценката на въздействието на комисията. Така ще знаем какво е въздействието на тази мярка Нека отчетем също, че секторът действа в международен мащаб. Втората ми бележка член 15 за разширяването на приложното поле. Що се отнася до повторното използване на обезпечение, ще трябва да сме наясно какво точно ще е приложното поле. Мисля, че трябва наистина да сме внимателни. Ще трябва да вземем предвид и въздействието на тази мярка върху пазара като цяло. Става дума за опит за ограничаването на риска за цялата система. Тоест, може би ще трябва да стесним приложното поле на този член. Опитът ни с, с стандартите и изискванията за отчитане от миналото налага следния въпрос. Каква информация трябва да бъде предоставена? Доколко трябва тя да е относима, за да придобием и добра представа за първоисточниците на системния риск? Регулаторите не могат да извлекат реални ползи от огромния обем информация, който им се предоставя като след това от тях се очаква да си създадат реална представа за първопричините за проблема. Нека за това се съсредоточим единствено върху информация, която действително допринася за установяването на това къде се корени системния риск. Няколко последни бележки. Изключението за централните, Централната банка. Това е предвидено от докладчика. Не знам дали тази мярка би имала положителен или отрицателен ефект, тъй като предвиждането на такова изключение ще намали до голяма степен прозрачността, ще намали обема на подаваната информация. Това ще бъде важно не толкова за регистрите на транзакции, но за регулаторите. По въпроса за прозрачността, предвижда се по-голяма прозрачност, като се предвиждат изисквания за оповестяване и за дружества, регистрирани на борсата, например. Упоменах вече, че що се отнася до стандартите за отчитане, ще трябва да разгледаме реалното съотношение разходи-ползи. Ако решим да предвидим допълнителни изисквания за информация. Предвижда се също Европейската Централна банка да отнема банкови лицензи, да налага парични санкции, които да са от 3 до 5 пъти по-високи от тези предвидени в законодателството за защита на конкуренцията. И тук мисля, че трябва да възприемем по-съразмерен подход. Ще приключа. Не бива да забравяме, че става дума за сектор, който действа в световен мащаб. Не бива да забравяме също, че и досието е високо специализирано. Затова може би трябва да предвидим по дълъг срок за внасянето на изменения. Като цяло обаче, според мен текстът е много добър. С удоволствие ще участвам в по-нататъчните разисквания. Колегата Кари от Обединената левица. Først og fremmest vil jeg sige, øh, at vi er overordnet ret positive for rapporten. Jeg er glad for, for det, du har øh, skrevet. Благодаря ви. Ние изцяло подкрепяме настоящия доклад. Бих искала да се спра на две неща. Зная, че те бяха упоменати, но все пак ми се иска да повторя. Първо, трябва да уточним какво ще бъде приложното поле на тази директива. Защо не сте включили Европейската централна банка? Защо не сте, извинете, защо не сте включили националните централни банки? Ако не ги включим, тогава как ще имаме някакво влияние върху нерегулираната част от пазара? Не може ли поне частично да включим националните централни банки? Още нещо – прага, под който трябва да се използват ценните книжа. Този праг трябва да бъде въведен колкото се може по-бързо. За прозрачността. Смятам, че основната цел на настоящата директива е да създаде прозрачност. За тази цел не бихме ли могли да увеличим правото ни на контрол върху резултатите от финансовите сделки. Не бихме ли могли да разширим приложното поле на директивата и към нерегулирания сектор, защото никой няма представа за това, което се случва там. Това би било и много добро послание, което да изпратим на обществеността. В член 22 се говори за уведомлението за нарушение. Тук трябва да бъдем изключително предпазливи. Как ще защитим хората, които ни информират за извършваните нередности? Иска ми се да дадем някакъв економически стимул на тези хора, които съобщават за нередностите. Не смятам, че е достатъчно това, което е разписано тук трябва да има някаква закрила на хората. Хората, които съобщават за нередностите, не трябва да бъдат санкционирани, напротив, те трябва да бъдат стимулирани. Благодаря. Благодаря ви, Ева Жули от Зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика Ренато Соро за изключително интересния проект доклад. Бих искала най-напред да отбележа няколко важни задачи, които са свързани и с препоръките всички бихме искали да се вземе предвид управлението. Подкрепяме предложението ви за разширяване на приложното поле с оглед включването на нефинансовите аспекти. Съгласни сме и с измененията по член 13 за разширяването на задължението за прозрачност чрез включването на кредитните институции и предприятията, които търгуват на борсата. И накрая ценим предложението ви за установяване на метод, методи, които да са в съответствие с тези на Европейския надзорен орган. По този начин ще се доближим максимално до препоръките. Ще внесем и допълнителни изменения, за да засилим допълнително първоначалното предложение на комисията а именно разширяване на приложното поле, включването на нерегулирания сектор и агрегираното оповестяване. Струва ни се, че има добри аргументи за тези приоритети. Добре би било, ако Европейския надзорен орган също може да оповестява информация във връзка с различните сделки. По останалите разпоредби, които изискват договарящите страни да оповестяват информацията и да публикуват в обобщена форма, смятам, че трябва да се въведат тестове по изпитванията с цел да се види дали те са на необходимото ниве. Ще внес... ниво. Ще внесем изменения, в което ще приканим Европейската комисия да внесе необходимите правила с оглед на оценката на сделките за финансиране за ценни книжа. Необходимо е търговците на репо споразумения да могат да ги препродават, когато се успокоят пазарите. По този начин ще се ограничи финансовия стрес, който иначе се разпространява. Очакваме с нетърпение нашата съвместна работа. Ще работим конструктивно, за да приключим това изключително важно досие. Благодаря ви. Thank you. Uh, EFDD. От името на EFDD не виждам някой желаж да се изкаже. Някой да иска думата в рамките на процедурата по привличане на вниманието. Не, в такъв случай нека да чуем отново докладчика. То. Ренато, имаш думата. Molte президент. Е... Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички докладчици в Сянка за направените от тях интересни коментари. Вашите думи допълват предложените мерки. Напомням, това са технически мерки, които засягат значителна част от европейския капитал в пазар. Тези мерки ще имат изключително голямо значение, тъй като ще позволят да се гарантира ликвидност на пазара. Надяваме се, че за в бъдеще този пазар ще допринася допълнително за финансирането на реалната економика – Надяваме се, че ще засилим и възможностите за финансиране и инвестиции на предприятията в Европа. Всички ние имаме интерес от приключването на това досие бяха предоставени няколко допълнителни дни за внасяне на изменения, но това няма да попречи на нашата работа. Внимателно изслушах коментарите е, на колегите и е, бих искал накратко да отговоря. Имаше искания във връзка с включването на е, централните банки. От една страна желаем да увеличим прозрачността. Прозрачността във връзка с всички сделки, които се извършват на финансовите пазара. Но от друга страна не може да не вземаме предвид необходимостта националните централни банки да водят ефективна валутна политика. Както някой от вас каза, несъмнено ще трябва да се постигне баланс между необходимото ниво на прозрачност и запазването на поверителния характер на част от информацията. За сделките за финансиране с ценни книжа, които са обект на настоящия регламент, бих искала да кажа, че сме е, вмъкнали определение за рефинансиране. Не мога да кажа, че тук се включват всички сделки. Аз е, ще проуча внимателно всички предложения за изменения и евентуално ще допълня списъка с допустимите сделки. Предпазната клауза е изключително важна, защото по този начин се делегират правомощия на Европейската комисия да действа според конкретния случай. Европейската комисия може да взема предвид сделки и операции, които не са включени в списъка, но които са необходими, за да може да се направи правилна преценка. След като се запознах с измененията и след като внимателно изслушах коментарите ви, аз реших да си взема необходимите полуки от регламента за европейската пазарна инфраструктура. Смятам, че е изключително важно да имаме ясно определение за централните референтни стоености. Те трябва да бъдат включени в различните глави, за да може да се получи необходимата информация. По този начин ще може да се проследи пътя на ценните книжа и ще може да се установи кой е бил оператора, който е извършил сделка с тях. Най-вероятно ще е необходима още една дискусия, за да уточним дали сме успели да постигнем необходимия баланс. Дали сме успели да постигнем необходимата прозрачност и дали тя се отнася до всички сделки или до част от тях. Вие попитахте защо не включим в приложното поле на този законодателен акт кредитните институции и предприятията. Отговорът е, че ние бихме искали да вземем предвид обема на този пазар. В тези трудни времена бихме искали да знаем каква е действителността. А това означава да определим значението на отделните кредитни институции. Ако пренебрегнем този момент, ще сгрешим. Големите предприятия имат възможност да получават допълнителна ликвидност, което означава, че големите предприятия могат да изпълнят своите задължения. Оперативната им работа трябва да бъде упростена до минимум, за да не се стига до налагането на допълнителни разходи. Същото се отнася до прозрачността. Предприятията, които се котират на борсата, са задължени да предоставят информация в, на всеки 3 месеца и в годишния си доклад за тяхната ликвидност. За тези предприятия има отчетност и за влоговете. Те са длъжни да предоставят информация за сделките с ценни книжа. Затова не смятам, че вменяваме каквито и да е допълнителни задължения на предприятията. Относно намаляването на стоеността на ценните книжа. Това е свързано с реформата на банковия сектор. Тук не целим само постигането на по-голяма прозрачност, но и постигането на по-голяма стабилност на системата. Не смятам, че чрез тази мярка ние решаваме само проблема с прозрачността чрез нея ние се опитваме да осигурим и по-добра стабилност на европейската финансова система. Както вече казах, отделяме внимание на определени сделки, но те не са избрани на случайен принцип. Това са сделки, които имат съществено значение – един представител на Европейската Централна банка заяви, че системният риск от миналото се е дължал именно на този тип сделки, които са имали голям ефект на лоста. Не може да пренебрегнем случилото се през ноември в съвета за финансова стабилност. Смятам, че ако не вземем предвид този аспект, ще проявим престъпна небрежност. Необходимо е да вземем предвид решенията на съвета за финансова стабилност Вярно е, че графикът ни е доста натоварен, но Европейския надзорен орган трябва да разполага с достатъчно време за да направи оценка на резултатите, предоставени от съвети за финансова стабилност. Това е от мен за днес. Но бих искал да добавя, че се надявам, че ще работим в добро сътрудничество и че ще успеем да спазим поставения срок. Само по този начин ще гарантираме създаването на механизъм, който да доведе до стабилност на финансовите пазари. Този инструмент може дори да улесни ежедневната дейност на финансовите институции. Благодаря ви. Разполагаме с достатъчно време, за да чуем Патрик Пърсън, представителя на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря ви. Господин председател, поздравления за докладчика и докладчиците в сянка за това, че боравя с тази сложна материя. Тук всичко е свързано с известните неизвестни. Сделките за финансиране ценни книжа ни звучат доста технически, но знам, че при економическата криза бяха имитирани ценни книжа и с тях бе търкувано, за да може да се осигуряват кредити. Не се знае какво точно се случва в тази система и затова и търсим по-голяма прозрачност. Смятаме, че докладчика е допринесъл за подобряването на предложението на комисията в някои отношения, но аз бих искал да кажа четири а, неща. Намаляването на стойността, а, както вие споменахте, а, това не фигурира в първоначалното предложение на комисията, не се предвижда и от съвет. Защо? Защото тук има две неизвестни и едно неизвестно неизвестно. Първо, не знаем как, как ще изглеждат окончателните а, финансови правила. Ще го знаем през 2016 година, в средата на 2016. Така че сега не може да знаем какви ще бъдат последиците от въвеждането на тези правила. Нямаме оценка на въздействието в Европейската комисия. Известното неизвестно е правния ни проблем юристите в нашата институция се питат дали можем сега да делегираме бъдещи технически стандарти на Европейския банков орган или на Европейския надзорен орган, защото не знаем кой точно е компетентният орган, а и не знаем какво точно ще делегираме. Пак трябва да изчакаме 2016 година. Така че имаме и правен проблем, който трябва да решим. На следващо място определението. Приветстваме подхода на докладчика. Вашия подход почива на економическа дефиниция, която се използва от съвета за финансова стабилност. Но това определение трябва да се превъплати в правно такова, в регламента на Европейския съюз виждаме, че доста неща са подобрени, но бихме искали определението да може да действа а, юридически. Затова ви приканваме да погледнете текста на съвета. Там се отговаря на очакванията на докладчика, но те са вписани в правния език. По този начин има правна яснота и се спазва европейското законодателство. На следващо място изключението, изключването на централните банки. Това е неизвестното неизвестно. Разбираме, че централните банки биха искали да докладват в регистрите на транзакции, но същевременно централните банки не биха искали да предоставят тази информация на другите национални власти. Това е свързано с професионалната тайна. Не разбираме защо банковите институции не желаят да го правят, при положение, че другите публични институции се нуждаят от тази информация, за да прилагат регламента, иначе те не могат да си вършат работата. Защо искаме да премахнем 30% от репоспоразуменията и да покрием тези 30% от изключението за централните банки? Това ще позволи на другите регулатори в Европейския съюз да прилагат на практика регламента. Интересни са предложенията на господин Соро и на госпожа Хубнер. Нека да се опитаме да намерим решение. Всяка една публична институция трябва да има достатъчно доверие на другите публични институции, за да й предостави информация. И не на последно място, оповестяването, прозрачността е изключително важна. Всички се нуждаем от повече информация за пропорционалността, за ползата и така нататък. Да, заслужава си да помислим по въпроса въпроса на докладчика и на госпожа Хубнер във връзка с докладването. Ние смятаме, че идеята е добра и не само, дори съвета за финансова стабилност призовава за двойно докладване. По този начин ще имаме максимално събиране на данни и ще се увеличи точността на предоставените данни. Въпросът е какъв е опита ни а, от регламента за европейската пазарна инфраструктура. Виждаме, че регистрите на транзакции все повече набират скорост и а, все повече могат да се припокриват докладите за едни и същи транзакции. По този начин може да се направи двойна проверка а, за това. А, ние откликваме положително на предложението за двойно докладване, господин председател. Благодаря. So we found another possible deadline. Председателя, докладчика и докладчиците в сянка се съгласиха 3 февруари вторник да бъде крайната дата за внасяне на изменения. Ще ги разгледаме до 23 февруари. На 23 март ще гласуваме и през април на пленарното в Страсбург ще гласуваме. Благодаря ви още веднъж. Не виждам докладчика по следващата точка от дневния ред, затова ще трябва да преустановим заседанието за малко. Ще се видим отново в 5.45, както е предвидено по график годишния доклад за политиката в областта на конкуренция.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

Yes. Okay, colleagues, we can start now our last point in the agenda, annual report on e- И така, колеги, да пристъпим към последната точка от дневния ред. Годишният доклад е, за конкурента политика на Европейския съюз. Господин Мартен Смешев Шмидт има думата в качеството на докладчик. Заповядайте. <coughs> Благодаря, господин председател. Да, ясно, че това е последната точка от дневния ред но това не означава, че тя е най-маловажна, далеч не. Е, ще бъда все пак кратък, тъй като е, с докладчиците в Сянка работихме не веднъж и то много конструктивно. Е, успяхме, мисля, да изработим доста компромисни изменения Изпратил съм проекто листа за гласуването, която посочва компромисните изменения. Вие разполагате в папките си с тази листа. Единственото, което ми остава е да благодаря на докладчиците Сянка за проявената гъвкавост и разбиране. Както непрекъсно казвах в хода на, на, на процеса, на, на, на преговорите, е, според мен е изключително важно в рамките на политиката за конкуренция, е, която е, най-сетне е изключителна прерогатива на комисията, да се опитаме да останем единни. Ето защо гъвкавостта и взаимното разбиране е значение политическо, не само за нас, но и от практическо съществено значение, за да Предвижим напред общата работа на Съюза. Надявам се докладът да се открои е, в сравнение с всички предхождали го, тъй като за пръв път е, очертава нови, по-амбициозни цели и отразява политическата структура на новоизбрания парламент. Гордея се с това, е, не просто като докладчик, като, като част от колектива, колегите са докладчици. И аз съм готов и сега да, да изслушам а, а, вашето мнение за предложените компромиси, предложения за подобрение, като все пак се надявам да успеем в следващата седмица да проведем окончателното гласуване, както е по график. И с надеждата също, че проекто листата е, да бъде одобрена от вас. Ето това имах да кажа, господин председател. Надявам се, че колегите ще имат други полезни неща да добавят към моите думи. Благодаря, господин Сани, съдокладчик е, от социалисти демократи. Е, благодаря, е, господин председател. Първо, бих искал да поздравя докладчика и неговите сътрудници и всички участвали в работата колеги. завършиха, поне на този етап, блестящ на общата ни работа наистина по повечето въпроси успяхме да постигнем солидни издържани компромиси и мисля по тази причина докладът се очертава като един много, много добър премерен текст. В същото време следва да посоча обаче, че нашата политическа група на социалистите и демократите все още има някои бих казал възражения по отношение на някои проблемни според нас компромиси. Първо, и в това отношение, нека веднага кажа, че се осланям на мъдростта на, на нашата комисия и, и и на коментарите на, на колегите. Та, първо и вероятно най-голям проблем от всички оставащи проблеми е, е значението на услугите от общ економически интерес. Мисля, че сегашната редакция на представения компромис е, все още твърде се отдалечава от нашата позиция на социалистите и не е необходимо е, да навеждам някакви пространни аргументи. Е, достатъчно е да кажа, че този сектор на, на, на, или по, подотрасъл на, на услугите е, от общ економически интерес е, има значителен дял от общия сектор на, на услугите в държавите членки. И мисля, че усъвършенстването на тези услуги може да породи значителен економически ефект. Но е, тези услуги са такива по своя характер, че не можем да ги подведем е, в общия знаменател на конкуренцията като цяло. Това е особеност на европейския економически живот и и в това отношение позициите ни е, не са особено близки. Особено предвид е, промените, които предлага Европейската народна партия. За нас въпросът е решаващ. Всички тук, мисля, сме наясно защо за левицата това е така. Вторият, също съществен въпрос е компромиса относно либерализацията на железопътния транспорт – И тази област, този, този отрасъл е един от все още оставащите сериозни проблеми на Европейския съюз. И към него трябва да се подходи предпазливо. На трето място, не чак толкова решаващ въпрос, макар и ако ми се наложи да бих могъл и това да докажа, аз неведнъж съм призовавал колегите, съдокладчици, самия докладчик, е, е, да проявят е, разбиране. Вероятно, с такъв призив мога да се обърна и към всички колеги от комисията. В такъв смисъл, че компромисното изменение L съдържа упоменаване на фирма на, на, на търговско наименование, а именно Google. И, знаете, ще се отнесете, нямам се, с разбиране към, към нашето желание да, да се въздържаме от такива из, изрични упоменавания. И не само по отношение на Google. Става въпрос за генетично модифицираните. Еми то е една фирма. Е, добре известна. И въпреки това никой не я назовава е, по име. И едва ли Европейският парламент следва да, да, да се занимава с конкретни случаи. Тази наша резерва е по-скоро принципна. Отнася се въобще за тази практика. Още повече, че разполагаме с достатъчно средства да формулираме позиция, без непременно да посочваме имена. И дай сетне още няколко думи, моля, за няколко секунди внимание. Доста са областите, не само основните, и второстепени, и не чак толкова важни, които не са обхванати в различните компромисни изменения и дори, признавам, вероятно не биха и могли да бъдат обхванати, но все пак Отделните изменения могат да изиграят съществена роля и И тук имам предвид особено въпросите за единия цифров пазар. Има не, доста свобода на, на, на движение, така да се каже, на маневриране по този въпрос, за допускане и на отделни изменения и допълнения, без да бъдат групирани те в компромисни. А, това е. е аз съм и на крайно удовлетворен от извършената работа и благодаря на всички. Благодаря, господин Ланге. Моля ви за разбиране. Няма да мога да говоря много дълго, тъй като имам проблеми с гласа си. Първо благодаря на докладчика. Някои от представените от него компромиси могат да бъдат възприяти от нас, без да предложим изменения, а останалите ще обсъдим възоснова на представения ни списък за гласуване. Ще видим какво е посочено в списъка за гласуване и ще вземем решение. Компромисно изменение Б. Тук не е отразено нашето искане да се заличи формулировката социален дъмпинг. Според мен политиката в областта на конкуренцията е сред основните европейски политики. Това е политика, от която проистичат широки правомощия годишният доклад за конкуренцията, постоянните ни разисквания с ресорния комисар и с комисията. Това са инструменти, от които за нас трябва да проистичат повече правомощия за разработването на насоки, например. Комисията подобно на Европейската Централна банка в областта на банковия надзор, е единственият орган в областта на конкуренцията, който не само разработва правила и насоки, но и взема решения за санкции и ги налага. Според мен ние трябва да участваме в процедурата на съвместно вземане на решение или най-малкото да провеждаме интензивни разисквания в противен случай няма да се вземе на сериозно нашето мнение. Имали сме подобен проблем и в миналото с други законодателни предложения. Компромисно изменение С. Тук първоначално бяхме на мнение, че част от текста трябва да бъде заличена. Нямам нищо против упоменаването на имената на конкретни търговски дружества. Действията, които предприе бившият комисар по отношение на Google, според мен бяха прекалени. Има една държава, в която Google е много по-силен на пазара, отколкото в Европейския съюз – Въпросът за нелоялната конкуренция трябва да залегне сред приоритетите ни през идните години. Трябва да го поставим в контекста на разискванията за данъчното облагане. Не е приемливо в областта на интернет, на новия пазар там, да се сключват споразумения за освобождаване от данъчно облагане, не е възможно на този новосъздаден пазар да се приемат данъчни разпоредби, които нямат нищо общо с реалността. Нека колкото се може по-скоро ни бъде представен списъкът за гласуване, тогава ще можем да водим по-нататъчни разговори. Докладчикът проявява готовност за изготвянето на разумен текст. Същата готовност проявяваме и ние. Още една бележка. Уводната част от три страници, която се отнася до миналото. Това е със сигурност предложение на секретарията, но нека се ограничим само с действащото законодателство. Не е необходимо да се предвижда уводна част, която всъщност е нещо като исторически преглед. Това е само разхищение на средства, средства за хартия, за писмен превод и така нататък. Нямаме нужда от становища от миналото, които към момента ни най-малко не са актуални. Next speaker, Рамон Тремоза. Благодаря, Рамон Тремоза. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря на докладчика за извършената работа. Добре свършена, умна работа. Не е лека тази материя, макар на пръв поглед да изглежда така. Около 300 бяха измененията и допълненията, е, е, отразяващи реалността на различните страни. И мисля, съвсем близо сме до един много добър завършен продукт. Е, най-сетне надявам се да постигнем съгласие между всички големи групи в, тази, в този парламент. Аз си спомням, миналата година се предложих услугите си на, на, на докладчика в това отношение. Тъй като парламентът, възлагайки мандат на Европейската комисия, би е, звучал много по-авторитетно, ако този мандат, този доклад, бъде подкрепен от големите политически сили в Камерата. Ето на, социалисти и демократи са изключително важна политическа група, така че ние бихме искали да сте с нас по отношение на всички компромиси. Значи, по, по компромис F, доколкото разбирам, проявявате загриженост, но, но аз го нямам тук, но, но съм готов да, да поработим с вас, да, да удовлетворим вашите е, пожелания. Е, по-нататък компромиса за транспорта, по мое изменение първоначално, готов съм да говорим. Нали, тук става въпрос не за либерализация, а за допускане на, на конкуренция, т.е. за отваряне на, на, на железопътния транспорт. Така че нека, нека да разговаряме. И най-сетне, що се отнася до Google, Миналата година е, имахме интересна дискусия и в крайна краща социал-демократите се съгласиха пак по подобен повод да упоменем Google. Е, пазарните проучвания, публикувани миналата седмица, сочат, че в някои държави членки относителният пазарния дял на Google расте от, от 90 на 96%. Да докато чакаме комисията да свърши някаква работа, Google се превръща в единствен такъв субект в, в този отрасъл в Европа. И комисаря Отингер е, в е, Financial Times разисква този въпрос за Google и мисля говори от името не само на своята партия, а и на германските социалисти. И в компромисния текст за Google говорим за преференциално третиране. До миналата седмица не разполагахме с данни, които сочат, че Google практикува нещо още по-вредно. Е, да, фактически да изключва своите конкуренти, е, доколкото може да го прави. Е, просто за, за няколко дена те просто изчезват от радара. И, и Google междувременно се обогатява. Така че ние <laughs> все по-изрично би трябвало да говорим за Google. И защо да се автоцензурираме при това? Е, е, Сегашния текст на, този, на, на тази част за Google е много премерена. Призоваваме комисията и така нататък. Пак ще разговаряме с вас, е, тъй като искаме да, да ви приобщим, както стана миналата година, да а, а, заявим категорично пред общественото мнение и пред малките и средни предприятия, че сме единни в защита на конкуренцията. И най-сетне, предвид скандала от миналата седмица, изключително важно е да поискаме всички заедно по-голямо ресурсно обезпечаване на Генерална дирекция конкуренция. Понеже обемът на работата расте, и много са, много са задълженията, отговорностите, и би следвало да прехвърлим кадри от по от не така трудоемки генерални дирекции към генерална дирекция конкуренция. Понеже, знаете, в някои случаи юристите на противната страна, на дружеството, срещу което води разследване генерална дирекция конкуренция, са повече, отколкото цялата генерална дирекция. Очевидно и това е възможно. Е, една, тук в случая нямахме време да, да кажем е, нещо повече за економиката на взаимодействието на, на, на, на съвместните проекти. Се надявам до година е, да имаме обеми за това. И накрая ние призваваме комисията да, да помисли дали не, би могла, дали не би могла да наложи санкции срещу е, картели комисията би трябвало да анализира тази възможност. Има впечатлението, че е, сега някои хора, е, е, ако осъзнаят, че професионалната им кариера е поставена на карта, застрашена от закона, от действията на една Европейска комисия, в случай, че се изпуснат в такива едни картелни споразумения, това би изиграло своята превентивна роля. Благодаря in the benefit of all of us. Thank you. Thank you. Next speaker for the GUE, Paloma Lopez. Обединена левица Палома Лопес. Колеги, добър ден, добър, добър вечер. Много изменения са внесени наистина от различни политически групи и е, това свидетелства за значението на политиката за защита на конкуренцията в Европейския съюз. Европейският съюз трябва по максимално пролистичен и демократичен начин да е, определи приоритетите. Ние специално не споделяме политическата насока на редица от днесените изменения, но е, приветстваме положените от колегите усилия. Нашата група се опита да внесе изменения, свързани с интересите на работниците в е, Европа. Според нас е изключително важно е, конкурентната политика да бъде пренасочена към създаването на работни места и запазване на обществените услуги. И следователно е, конкурентната политика не би следвало да служи за преследване на стопанската инициатива, тъй като тя, е, край на кращата, създава работни места. И преди да предприема своите е, наказателни действия, Европейската комисия би следвало да отчита економическия ефект от тях. И трябва да се търсят някакви альтернативи, най-малкото на, на работниците на засегнатите предприятия. Европейската конкурентна политика не може да не милее за, за това. Е, тъй като ще се превърне в пречка е, пред опазването на висококвалифицираните, висококачествени работни места в Европа. Е, според нас е, дерегулирането не води до по-справедливо общество. Тази неолиберална идеология води до е, монополи, олигополи и европейската конкурентна политика следва да е, се постави в услуга на европейските граждани, както и цялата европейска економика. Някои отрасли са особено засегнати в това отношение. Е, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост Говорим за изкупни цени там, за, за монополи в изкупуването на селскостопанска продукция. el caso de las participaciones preferentes en nuestro país, en España. Hemos condenado las acciones de. в резултат от банковата криза е, всъщност наместа на държавата е, се е, налява в джобовете на банките, вместо да подобри благосъстоянието на данакоплаците, също има отношение към конкурентната политика. След това можем да вземем въпроса за енергийната бедност. По доклад на ООН миналата година в Испания само 10 хиляди са загинали, станали жертва на енергийната бедност. Ето, вместо нова и нова либерализация на економиката би следвало да се стремим да подобряваме благосостоянието на европейските граждани. Зелените. Господин Райман, благодаря, господин председател. Нека и аз първо благодаря на докладчика за изготвения текст и за взаимодействието помежду ни. Може би няма друг текст, по който да има толкова големи различия между политическите групи в Европейския парламент. Няма друга тема, по която да има толкова големи различия между нас, колкото по темата за конкуренцията. Ето защо наистина е прекрасно, че успяхме да постигнем консенсус. Ще се спра върху 3-4 конкретни момента. Много важно за нас е изменение 277. Ще изискаме разделно гласуване по него. Това изменение визира аферата LuxLeaks. Става дума за данъчни споразумения, сключени между дружества и отделни държави, които водят до изкривяване на конкуренцията, както каза и господин Ланге. Ще изискаме от комисията да започне разследване по тези случаи. Събрахме вече необходимия брой подписи за създаването на анкетна комисия. Според нас подобни практики до голяма степен изкривяват конкуренцията. Това са практики от страна на отделни държави. Няколко думи и за частта информационни и комуникационни технологии. По нея внесохме две изменения, които за съжаление не са взети предвид. Едното съдържа искане към комисията в областта на обществените поръчки да Използвам открити стандарти и отворен софтуер. Много е важно да се разработят стандарти в тази област, така че да се окаже въздействие върху конкуренцията. Цифровият вътрешен пазар е сред основните теми в рамките на настоящия мандат. Във връзка с това е много важна и мрежовата неутралност. Трябва да се предоставят възможно най-добри условия за конкуренцията. Нашата група се обявява за по-силна мрежова неутралност, за разлика от комисията, която явно има други планове. Ще се спра и върху частта, в която се визира Google, по време на преговорите на моменти ми се струваше странно, че именно социал-демократите и зелените се обявяват за това да не се отправя критика към конкретно търговско дружество. Аз винаги съм отстоявал тази своя позиция, винаги съм смятал, че Нямаме повод да щадим това дружество, но не би следвало Европейската комисия да назовава конкретни фирми. Ако бъде взето решение да се назове конкретно Google, решение в пленарна зала, то моята политическа група ще обмисли как да подхожда към други доклади в бъдеще, тъй като има и други търговски дружества, които заслужават да бъдат упоменати в този или онзи наш текст. Благодаря ви за установеното добро взаимодействие. Надявам се работата ни да продължи в този дух. Благодаря. Двама колеги искат да вземат думата по процедурата спонтанни изказвания колегата Тот за две минути. Благодаря, ще бъда съвсем кратка. Подобно на всички останали, нека благодаря на докладчика и докладчиците в сянка. Както каза колегата Тибор, изготвени са много добри компромисни изменения, но има и още какво да се направи. Ще се спра най-вече върху услугите от общ економически интерес – това е област, която предизвиква голяма загриженост сред обществеността. Немалко мои избиратели обсъждат въпроса с мен. Има и немалко организации в моята страна и в цяла Европа, които предлагат подобни услуги. Според гражданите не би следвало Европейският съюз да се намесва, да предотвратява предоставянето на услуги, които са част от демократичния мандат на правителства. Да, каже, да, да ви дам за пример локалното производство на електроенергия. Това към момента не е възможно с финансиране от държавния бюджет. Жителите на един избирателен район бяха информирани, че тази услуга няма да може да бъде предоставена на всички. Ако искаме да сме демократично легитимни, ще трябва да дадем възможност на публичните органи да упражнят своя демократичен мандат, да откликнат на исканията на гражданите. Ясно е, че трябва да дадем възможност на публичните органи да предоставят услуги от общ економически интерес, затова е много важно в текста да намерим изключително ясна формулировка. Някои от измененията обаче не са достатъчно ясни, не предвиждат категорично възможност за публичните органи да откликват на исканията на гражданите. Нека намерим формулировка, в която отчетем загрижеността на гражданите. Много мои избиратели се обърнаха към мен като ми казаха, че вероятно Европейският съюз малко попрекалява. Вернер Ланген, кога ще ни бъде предоставен списъкът за гласуване? Би било добре да го получим по-рано, тъй като искам да го обсъдя с колегите си в политическата група. Friday. Apparently... Доколкото разбирам, ще ви бъде предоставен в петък. Благодаря. Давам думата на докладчика за отговор. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички ви. Нека бъда открит. Нямаше големи изненади. Най-голямата изненада за мен maybe with one exception, which actually not Най-голяма изненада за мен бе изказването на колегата от ЕНП. Изненадах се също, Тибор, че ти предлагаш ключови гласувания, но не се ли споразумяхме вече? Не. Стигнахме ли до извода, че нямаме никакъв шанс да постигнем напредък, ако не се обединим? Наистина съм разочарован от твоята група. Обсъждахме компромисно изменение F в продължение на повече от месец, без да се упоменава тази думичка. Бе установен прекрасен, прекрасен дух на компромис. Ако социал-демократите не искат компромис, то щеше да е добре да го знам това още от началото. Би било добре да знам, че втората по големина група тук иска или всичко, или нищо. Ако не това е вашата позиция, то тогава мога да разговарям с вас мога да разговарям с вас така, както разговаряхме по всички останали изменения. Междувременно са внесени над 300 изменения, които се опитваме да отчетем в компромисни изменения. Не ме изненадва, че не сте доволни от частта за услугите от общ економически интерес. Не ме изненадва и, че господин Ланге не е удовлетворен от частта за социалния дъмпинг но правя всичко възможно, за да взема предвид вижданията на отделните политически групи, тъй като ние тук в парламента не връждуваме помежду си. Ние не сме врагове. Нашият враг е комисията. Затова и ние трябва да проявяваме гъвкавост. Ако една от групите не желая да проявява гъвкавост, то трябва да кажа, че аз съм много силно разочарован. са LuxLeak, Google, железопътния транспорт. Ще продължам преговорите, дори някои политически групи да решат повече да не участват. Може да се стигне до положението, в което се оказахме миналата седмица в Страсбург. Социалистите бяха много горди с това, че нашият парламент не излезе с препоръка за работната програма на комисията. Можете да продължите така и в бъдеще, да саботирате и други инициативи. Ако има проблем с компромисно изменение F, то нека тогава обсъдим какъв е проблемът. Миналата седмица се споразумяхме за разделно гласуване. Коя част представлява проблем за вас? Всичките части ли са проблематични или само последната, или пък имате проблем с някоя формулировка? железопътния транспорт. Господин Тремоза прояви доста голяма гъвкавост по отношение на формулировката. Не заставайте на позицията всичко или нищо. Кажете ми конкретно от какво не сте доволни, за да можем и да продължим работа. Цифровият вътрешен пазар. Имам добри новини за вас. Комисията за защита на потребителите изготвя свое становище, в което, доколкото знам, до голяма част е отразена нашата позиция. Виждате, че по изложението на мотивите, което съм изготвил, че сме на едно и също мнение за цифровия вътрешен пазар. Господин Ланген, Знам, че онова, което съм записал тук в текста, не отговаря на най-светлите ви мечти, но нека се опитаме да намерим компромис. Последно разговаряхме в продължение на два часа. Беше ми приятно. Председателят трябва да присъства на много важно за нашата комисия заседание, което започва точно в 6.30. Затова, моля, ориентирайте се към приключване. Моля, излезте с конкретни предложения. До момента не съм получил такива. Затова и допусках, че позициите ни до голяма степен се доближават. Ако някъде искате да променя формулировката, то просто ми го кажете. Обърнете се към моите асистенти. Uh, Благодаря. Какъв е графикът? за по-нататъчната ни работа. На 26 януари ще гласуваме тук в комисията. Текстът ще бъде гласуван в пленарната зала през март. Следващото ни заседание е в понеделник, 3 часа след обед. То ще продължи и във вторник. Благодаря. Закривам заседанието. Thank you.